Przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Скъпи колеги, ако обичате, заемете местата си. Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie. Откривам заседанието, което прекъснахме. Благодаря, заемете, ако обичате, заемете местата си. Вече започнахме работа. Протокола на заседанието от 7 е, април тази година е раздаден. Има ли забележки? А, няма забележки. Смятаме, че протоколът е прият.